Е, meeting of е, today. So... Добре дошли на днешното ни заседание. Първо е, приемаме дневния ред. Ако няма никакви бележки, приемаме, че а, е одобрен дневния ред. Предава се по интернет нашето заседание. Имаме Искам също така да приемем протокола на предишното заседание от юли. Не виждам а, възражения. Приемаме протоколите от заседанията 11 и 12 юли. Започваме с първата точка от дневния ред, която е удължаване на преходните мерки за използване на средства, различни от средствата на електронна обработка на данни, предвидени в Митническия кодекс на Съюза. Господин Селимович е нашия докладчик. Не го виждам тук обаче. За това да видим каква е следващата точка. Добре, може би да започнем с разглеждане на доклада за прилагането на норма Евро 5 към одобряването на типа на 2, 3 и 4 колесни превозни средства. Даниел Далтън е нашия докладчик. Искам да го помоля. Първо искам да дам да му дам думата, но всъщност виждам, че господин Селимович влезе в залата. Съгласни ли сте да се занимавам с вашия доклад по-късно? Господин Селимович, аз вече ви обявих, че първата точка е удължаването разглеждането на измененията, на удължаването на преходните мерки за използването на средства, различни от средствата за електронна обработка на данни Давам ви думата. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че Имахме поне още 3-4 секунди. Благодаря, че ми давате думата. Позволете ми първо да благодаря на всички колеги, които допринесоха за проекто доклада, като внесоха изменения. А, ние ще се съобразим с техните становища и се надяваме, че ще можем да го направим по електронен път. Искам да напомня също така на комисията, че първия въпрос като законодателство не би трябвало да съществува ако държавите членки си бяха свършили работата, т.е. да създадат електронните системи за обмяна на размяна на мнения между митническите власти и економическите оператори, тогава не би трябвало да законодателстваме по този въпрос, но реалността е такава. Извън нашата комисия трябва да се съобразим с това. И за да може да бъде ясно а, за това какво е направено и какво не е направено, аз помолих за статистически данни на комисията за актуалното състояние на момента, което държавите членки още не са попълнили. Резултатите са доста изненадващи. От 24 държави членки, които споделиха статистически данни с нас, 10 няма да са готови до 2020 година, включително и моята държава Швеция. България е, ще бъде готова тази година. Държавите, които ще закъснеят са Дания и е, Нидерландия. Те ще бъдат готови в 23-та е, година. Така че какво имаме тук от статистиката? Една много смесена система, свързана с електронната система на митническата система. Работи се по въпроса но има закъснение. Картината, която се представя в различните неща, е, не е, е истина, че източните държави не са се справили. Не съм съгласна с колегите, които са внесли изменения, защото много може човек да си представим, че вие като економически оператор ще изпратите продукт продукцията си към, а, при тези държави до 2023 година. Ако не продължим а, а, срока, и може да се използва сегашната система и след 23-та година, какво ще се направи? Тогава няма да може да се използва а, хартия, защото това няма да бъде разрешено от европейските закони и не може да се използва и електронна система, защото няма да е готова. Това означава изменението за отхвърляне. Това ще спре търговията. Аз няма да избера това. Съгласна съм, съгласна съм с колегите, че текста, който трябва да приемем, трябва да бъде с по-силна формулировка аз мисля, че изменение 14 на господин Шваб и 15 на господин Дининг трябва да бъдат включени. Трябва да изпрати много и ясно послание до съвета, че е време да се засилят усилията. Също така приканих комисията да докладва за напредъка за да не се чудим кой какво прави. Надявам се, че колегите ще ме подкрепят в това. Ще се свържа електронно с докладчиците в сянка за някои компромисни изменения. Благодаря ви, председателката, благодаря за НП господин Шваб. Благодаря, госпожо председател. Благодаря също така и на колегата Селимович за изчерпателния преглед на файла. Да, по много неща сме съгласни, защото никой в тази зала не иска да спре търговията, като включи тежки изисквания. Никой не иска да потикне държави членки да бързат. Но въпросът тук е пред нас е различен. Колеги, преди е господин колегата Селемович също така е, казва същото. В, от 2005 година чуваме, че не трябва да утежняваме живота на пазарите, като включва много сложни неща. От 2005 година комисията ни казва, че държавите членки имат нужда от време и от 2005 година нищо не се е случило. И трябва да си зададем въпроса какво става? Не го направихме в 2005 в 2008, в 2013 година отново сме го направили и това е абсурдно пред електората. За това силно се съмнявам а, с оглед на това, което беше предложено от господин Селимович, Трудно е да го отложим отново до 2025 или до кога. Фактите и числата тук всъщност е, много лесно се объркват. Трябва да имаме реален кратък е, крайен срок – и просто да ги убедим, че системите да бъдат създадени така, че да могат да си общуват добре с националните системи и помежду си. Трябва да се каже, че държави членки а, които нямат приходи от митническите сборове, а, би трябвало да се откажат, ако нямат потоци от, от, от, от мита, тогава те трябва да е, инвестират. Те просто не могат да кажат, че нямат приходи. Повече от 21 държави от 27-те очакват да вземат пари от комисията, просто защото нямат приходи. И това е абсурдно. И се извинявам, че трябва да го кажа така съвсем остро. Извинявам се, че просто не мога да кажа, че доклада на господин Мович е добър. Може би предвид е, лошия контекст имаме альтернативата, следващата стъпка да отложим окончателното решение, но ако продължаваме без, до безкрай да а, отлагаме крайния срок. Аз не искам да работя в тази комисия, защото това е безсмислено. Нека да се занимаем с този проблем, нека да потърсим причините, поради които държавите членки не могат да, да прилагат обща митническа политика и нека парламентът да упражни натиск върху тях. И ако тогава предложението на господин Силимове, че единственото решение ЕНП е няма да започне да обсъжда какво да се направи. Ние знаем, че търговията е най-доброто нещо и лесната търговия е най-доброто нещо, което може да се случи на Европейския съюз. Следователно, този файл трябва да бъде приключен, а не отложен. Благодаря. Господин Далтън има думата. Благодаря, госпожа председател. Искам да благодаря на господин Селимович за доклада. И аз бях изненадан и разочарован от необходимостта от тези доклад. Мисля, че трябва да се борим, но трябва и да знаем какво е реалистично. Трябва да обсъждаме а, разходите, себестоиността в някои процедури ще се окаже, че са, някои процедури ще се окажат много по-време МК. Би трябвало също така да се реши и правния проблем с системи, които не съществуват. Не смятам, че трябва да а, се налага а, Митническия съюз беше създаден в 2013 година, беше прият в 2016 година. много е трудно да се приемат проекти, ако нямат обща основа. Парламент има само една възможност. Не мисля, че трябва да бъдем удовлетворени мисля, че а, нашата а, работа по този доклад привлича вниманието на Сметната палата. Нашите административни процедури също така се цифровизират. Трябва също така да отчетем, че са необходими технически решения на границите, включително на нашата ирландска граница. Господин Селимович ще се свърже с цифрова връзка с нас. А, и, а, за съжаление, ние просто изглеждаме глупови и не спазили обещанията си. Сега искам да дам думата на комисията. Благодаря, госпожа председател. Искам да взема отношение по някои от е, нещата, които бяха казани от почитамите евродепутати. Комисията също така не е удовлетворена в идеалната ситуация. Ние трябваше да бъдем готови предвид крайния срок, който беше създаден за 2020 година. Трябва обаче да бъдем реалисти. Това се дължи на огромната сложност на това упражнение. Тук не става дума за въвеждане на една проста система или за въвеждане на нещо ново. Това е преместването на цялата IT-система с нови или апгрейдвани елементи и мисля, че процесът тече от няколко години, има много успехи и не може да се каже, че сме на никъде. Важно обаче да се поддържа натиска, за да може останалата част от работата да бъде свършена. Искам да напомня също така на почитаемите депутати, че Европейския съюз е на предна линия с, с електронната система в митниците. Отбелязваме много внимателно измененията, които се предлагат. Ще ги проучим много внимателно, но в крайна сметка това, което бихме искали да видим, е много ясно послание, както на операторите, така и държавите членки за да може а, плановите действия да бъдат непроменими. Ние ще ви а, а, помогнем по всякакъв начин. Благодаря окончателни думи от докладчика господин Селимович. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда много кратък. Споделя а, гнева на колегите, всъщност е, това нервира всички, защото чакаме, чакаме и преди. За съжаление, нашите правомощия, нашите възможности да променим това без да навредим на економиката на Европейския съюз не съществува, защото ако отхвърлим този файл, Просто ще спрем търговията в Европейския съюз, тези 10 държави членки. не мисля, че това е приемливо. Не смятам, че това е цена, която сме готови да платим. Някои държави предвижда да приключат в 23-та година, други в 25-та година. Аз се надявам, че нашето законодателство ще ни а, а, ще ги накара да работят по-бързо, но не виждам как това би могло да стане до 2020 година. Това е цената, която трябва да заплатим и мисля, че подкрепям колегите, че този въпрос трябва да бъде разгледан и от сметната палата, както каза господин Далтън. Мисля, че това е темата, която трябва да обсъдим, но нашите възможности не са много а, големи и ние трябва да гласуваме на следващото ни заседание на 11 октомври. Това означава сега, че може да минем към следващата точка а, размяна на становище за прилагането на норма Евро 5 към одобряването на типа на 2, 3 4 колесни превозни средства. Искам да ви напомня, че имаме една опростена процедура за размяна на мнения, за да може да се помогне на докладчика да изготви доклада. Когато доклада бъде публикуван, ще има период от 10 работни дни от е, датата на изпращането на доклада, след което той ще бъде, смет... ще бъде прият за ще бъде прият, ако няма внесени изменения. Първо искам да дам думата на докладчика, господин Далта. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да го обясня, защото процедурата е малко по-различна в рамките на упростената процедура това е необичайно, но а, ми е същия, както и преди. Днес ще ви запозная с позицията, която а, почива на консенсус в комисията. След дебатите изпратихме документ с изменения и ще се определи а, срок за приемане или отхвърляне. Надявам се подхода да се подкрепи от всички, но ако има възражения, тогава на следващото заседание ще се, гласува, ще се гласува. Но се надявам бързо да процедираме, да можем да сме в състояние да процедираме бързо в рамките на процедурната процедура. Малко време имаме, защото а, сроковете са, трябва да се променят много скоро. Има промени в а, някои видове 2, 3, 4 колесни превозни средства. С въвеждането на законодателството за норма Евро 5, парламента и съвета се съгласиха, че това трябва да е едно изчерпателно уредено законодателство и трябва да бъде най-вече за категория L. Категория О, извинете. Проверява се в, за всяка категория изпълнимостта а, на всички изисквания в, а, за 3 4 а, колесни превозни средства. Също така издръжливостта, амортизацията, се вземат предвид при изчисляване на, на а, емисиите. Това е нещо, което бе прието миналата година а, на базата на, на предложението на комисията. Те почиват на предложение от 2013 година. От тогава комисията не е въвеждала сериозни изменения. Това мисля, че е добър пример за правилен, правилен законодателен подход от страна на комисията, политиката да отразява действителността на място. Измененията, които сега гледаме, са много специализирани, много технически. Основните са свързани с малките, малки сегменти на пазара за тези превозни средства. Ние ги подкрепим. Аз ги подкрепям всички освен едно изменение, освен едно предложение за изменение. Смятаме, че трябва да се продължи от 2020-2022 да се промени това, защото е трудно да се, трудно е да се премине гладко от е, някои дизелови локомотиви към нови поради, организа... поради органи... ограниченията за габарити е трудно ще се премине към електрически а, локомотиви толкова бързо. много, по, много по-големи са акумулаторите, които се изискват за новите превозни средства – ще има електрически альтернативи и с течение на времето просто бих, бих искал да се отложи а, това ново изискване поради неизпълнимостта му. Предложението от значение с, и с оглед на осигуряване на мобилност на части от населението. Тези превозни средства не са, широко, не, се, не са с широко ползване така че това, което аз предлагам да се измени в предложението на комисията, в, из... в проучването предложението беше до 2024 година да бъде удължението, а комисията предлага, предлага 2020 година и затова аз препоръчвам да се промени датата, крайния срок от до 2024 година. С всичко останало съм съгласен, както го предлага комисията. Приветствам а, поясненията в текста, а, изключението за, за мопедите на базата на техните спецификации. Това беше нещо, което беше а, разгледано и анализирано в проучването и проучването подкрепя това. Също подкрепям и а, втори етап по отношение на мониторите на катализатори комисията намира много подходящ междинен среден подход по отношение на процедурата, която ползвам, и с това ще приключа, искам да, използ... да, да следвам позициите, които очертах до сега. Променя на, на крайния срок от 2022 на 2024, както се препоръчва и в проучването. Комисията вече е приела общ подход, в който има някои а, допълнителни а, изменения, които са положителни. Аз предлагам да ги приемем, за да упростим процедурата и да не, да не протакаме прекалено много работата по това досие. Ще изготвя по-нататък предложение на базата на дискусиите днес. Благодаря. Господин Позбесил от ТНП, като докладчик Сянка, заповядайте. Благодаря. Госпожо председател. Съвсем накратко ще се изкажа. Ние сме съгласни с докладчика и приветстваме измененията, предложението за изменение на регламента. Правилно е да се променят правилата за тези превозни средства. Наистина добро е, е предложението на съвета, на комисията, извинете. Смятаме и ние, че трябва да се отложи срока. Това е, мисля, политически въпрос. Дали да изберем 2022 или 2024? Съгласен съм с докладчика и с аргументацията му. Също искам Искам да обърна внимание на становището на Енви. Те смятат, че е важно новата система да, да бъде защитена от, от незаконни практики. Биха искали да се продължи продължителността на срока, в който делегираните актове на комисията. Трябва да се определят ясни правила за въвеждане на, на подобни видове бордови диагно... системи за диагностика. Подкрепяме предложението, подкрепяме докладчика. Съгласни сме с това, което казва, че е особено важно да се отложи 2022-2024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 Трябва да бъдем реалисти, защото това, което приемаме, трябва да бъде приложимо. Нашата група вярва, че ще можем да постигнем компромиси. Така че да създадем документ, който да бъде по-добре, по-добър от сегашният регламент. По-добро законодателство, това е наша обща цел. Разбира се, ще трябва да разговарям с колегите от групата, но смятам, че общо взето сме съгласни с докладчика и подкрепяме неговите предложения. Благодаря. Алде. Благодаря, госпожо председател. Чудесно е, че можем да направим критичен преглед на, на сегашния регламент, да вземем предвид, предвид технологическия развой, най-вече по отношение на емисиите. Имаме възможност да направим нещата по, по-ефективни и устойчиви. Така, нови, новите правила дали ще бъдат по-тежки за производителите на тези превозни средства Както знаете, тези превозни средства се използват при определени терени, те допринасят за замърсяването на околната среда. И се радвам, че все повече и повече градове се използват електрически скутери, което е по-добре за околната среда. С това се намалява и шумовото замърсяване. А, да, това е технически е, специализиран регламент, но тези промени са много полезни за обществото като цяло. Трябва да вземе предвид, разбира се, и това доколко е в състояние промишлеността да, да вземе преди това. Не бива да изпускаме от поглед и малките и средните предприятия. Трябва целите да са реалистични. А целта каква е? Устойчиво развитие. Околната среда обаче няма да ни чака да го мислим какво означава устойчивост, за, за, когато става въпрос за няколко страни, много наброй страни. На, на места, на места по света има, има такива национални територии, голяма част от които е всъщност вода, Така че различни са терените на различните места. Трябва да имаме предвид устойчивостта. Знаем, че планетата не може да чака. Когато говорим за противодействие на малките и средните предприятия, но не бива да изпускаме поглед и малките и средните предприятия. На това, което казаха комисията и докладчика по отношение на сроковете. Аз мисля, че подходът трябва да е по-амбициозен. Да, следваме въпростената процедура, но през едните няколко години малките и средни предприятия трябва да се включат в инициативата. Мисля, че е добро предложението на комисията. Балансирано е, така че ако не се внесат много, прекалено много предложения за изменения, мисля, че бързо ще мине. Но пак трябва да говоря с групата си. Имам резерви по отношение на това да се отлага прекалено дълго, защото говорим за глобално затопляне. Господин Лопес и Штурис има думата сега. Благодаря, госпожо председател. Подкрепям това, което каза Даниел Долтън за 2024 година, това да е срока. трябва да имаме предвид. Моята страна е по-голяма от тази на колегата, който се изказа преди мен. И при нас няма такава развита култура на полза на велосипеди, на колоездачество. При нас се ползва повече мотори. Нещата обаче се променят. Трябва да трябва да намерим златната среда, едно средно решение за, за, за превозни средства, които се ползват в сурови терени. Разбирам логиката за измененията в законодателството. Мисля обаче, че в нашия доклад трябва да изберем дата 2024. Се надявам, че останалите колеги от Испания ще ме е, подкрепят. Господин Цокман от комисията. Благодаря, госпожо председател. Добър ден, уважаеми дами и господа. Първо благодарим на вашата парламентарна комисия за това, че много бързо се взе с <clears throat> този важен законодателен акт и че предлага да се гледа по упростената процедура. Също се радваме, че толкова положителни <clears throat> мнения чухме днес, че се радваме на широк консенсус по това предложение. Да, действително то е много на специ... технически специализирано важно е, е да се мине бързо през е, парламента и е важно да продължим е, да работим по делегираните актове. Говорихме за чухме какви са тревогите по отношение на сроковете за, за въвеждане на изискванията а, по отношение на мотоциклети, например, и други категории превозни средства. Мислим, че трябва да се... Очакваме да се разгледа това конструктивно на идните е, срещи. Имаме своите причини, е, поради по които сме избрани е, това средно решение – между първоначално планираното и това, което бе публикувано като резултат от а, проучването на въздействие с околната среда. Но да, трябва да се намери някакво решение на този въпрос. Значи да, ние сме в готовност и още веднъж е, благодаря, че толкова бързо се заехте с това досие и за, за положителните оценки. Благодаря. И така, сега отново докладчика. Благодаря. Благодаря и на колегите за всички бележки, коментари. Повечето подкрепя това, което казвам. Така ще е, напиша доклада по отношение на това, което каза колегата от Ауде. Пазар 25 000, 25 превозни средства годишно се продават. А пък автомобилите са 7 милиона. Това го казвам за сравнение. Може Франция и Италия са най-големите пазари. Обикновено ползвателите обаче са а, в селските райони и често малки и средни предприятия въздействието на околната среда на този сегмент от пазара е много малък. И предпоръката за 2022, която чива на доклада, също е обвързана с въздействие на околната среда. Това, което мен ме тревожи, е, че ако прекалено рано въведем изискването и пазара не е готов, ще се срине пазара. Просто защото в момента акумулаторите за електрически превозни средства са прекалено големи, прекалено обемисти. Не могат да <clears throat> преминат и към бензинови двигатели, защото те са твърде тежки. Така това е много малък пазар от пазара, но той е много важен в някои държави членки, в някои области. И мисля, че две... компромиса 2024 година също съответства и на, на, на други цели, и, например, намалява разходите и така нататък. Смятам, че 2024 е реалистичен срок. Това е само 0,1% от, от пазара на тези превозни средства. И така, ще напишем доклада на базата на това, което чухме днес от ваша страна, страна на всички. Благодаря. Благодаря. А, утре, измен... до утре изменения, възражение до 11 октомври. Това означава, че проекта доклада ще се приеме, ще се заприят на 12 октомври, ако няма възражения. С това минаваме на следващата точка от дневния ред, а именно проекта становище за програмата Цифрова Европа за периода 2021-2027 година година. Госпожа Гепхарт е докладчик. Заповядайте. Благодаря, е, госпожо председател. Госпожа Гепхарт е, не може да дойде днес. Тя ме помоли да прочета е, нейното изявление. Новата програма Цифнова Европа ще бъде важен елемент – в подкрепа на развитието на промишлеността в Европа и нейната цифровизация. Това ще има въздействие върху единния цифров пазар, който се радва на широка подкрепа и е много важен елемент от бъдещето на европейската инфраструктура, изкуствен интелект, киберсигурността високопроизводителни изчислителни технологии в публичен интерес. Съвременна изчислителна технология е нещо, което е много важно за създаване на едно по-богато бъдеще на Европа. Докладчика смята, че са необходими много повече средства, за да се постигне това. Повече от 9 милиарда, които се предлагат. Европейският парламент в своята резолюция през март предложи да бъде запазен този бюджет при постоянни цени. Докладчика подкрепя предложението на комисията за създаване на съвместни предприятия, съвместни инициативи – Европа трябва да създаде собствени високопроизводителни и числителни технологии. И тук са необходими също повече инвестиции. За да се запълнат празнотите в инвестирането, докладчика подкрепя а, разпределените технологии, такива като блок вериги, а също така и роботизирани решения въз основата на изкуствения интелект. Радваме се на новото предложение за регламент, който ще замести мерките влезли в сила през на 12 септември в областта на киберсигурността. Докладчикът също подкрепя създаването на паневропейска платформа за електронно обучение. Подобни платформи ще бъдат ефективен начин за оказване на помощ на европейската промишленост в различни части на Европа. Докладчикът също предлага подобни центрове да имат собствени управленски структури, и да се финансират съчетано с публични и частни средства. Комисията ще гласува на 21 ноември по това предложение. Ще бъде трудно за ИМКО обаче да приключи работата в срок. Затова докладчикът предлага датата за гласуването да се отложи. Докладчикът иска да благодари на секретарята за неговата помощ и подкрепа. Благодаря. Господин Лопес Истус от НЕП. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на Евелин Гепхат за нейното становище, което според мен е много добра основа за по-нататъчната работа по тази тема на нашата комисия. Тя предлага някои добри идеи и предложения за по-силен интегриран единен пазар. Колкото до предложението на комисията, страните членки също трябва да дадат своя принос за постигане на цифровизацията на Европа. Необходими са ни повече високопроизводителни изчислителни технологии, средства на изкуствения техно... интелект и кибер... по-голяма киберсигурност. Бихме искали да координираме усилията, които ще доведат до цифрова трансформация чрез координиране на дейността на 27-те страни. Само по този начин можем да постигнем успех. Сигурно сме, че може да се постигне синергия и да се свържат държавите членки в едни общи рамки, включително и по географски признак. Само така ще отговорим на цифровите предизвикателства по рационален, и селективен начин за по-бърза цифровизация и стимулиране на конкуренцията. Тези предложения имат за цел запазването на конкурентоспособността в единият пазар и предотвратяването на изтичане на мозъци извън Европа. Ще бъдат използвани вече съществуващите услуги и инструменти, като, като програмата за свързване на Европа. А, ще се използват цифровият капацитет и широките, но иновативни решения. Естествено, ще трябва да развитваме по-нататък възможностите на високоцив производителните и изчислителни технологии и изкуствен интелект, включително изчислителните технологии в облак. И също така възможностите на роботиката. В момента това, което се прави, е недостатъчно. То не може да има достатъчно силно въздействие в насоката, в която искаме. Необходими са повече инвестиции в този сектор. Радваме се, че докладчика предлага посока, с която ние сме съгласни. Но необходимо ни е прозрачна, приобщаваща, платформа за цифровия пазар. Само по този начин може да осигурим необходимото за гражданите, бизнеса и публичната администрация. Ще внесем нашите предложения за изменения към регламента, но смятаме, че направенето до сега е положително. Председателката, благодаря. Благодаря, господин председател. Господин Долтан ще говори от името на господин Чезак. Споделяме това, че новата програма Цифрова Европа ще бъде мощен инструмент за цифровата трансформация. Но имаме и някои опасения, които те са следните. Важно е да се осветли взаимозависимостта в съвместното финансиране между частни, публични средства и Европейската комисия. Изглежда, че продължаването на централизираното финансиране по хоризонт 2020 едва ли ще бъде уместно, защото много от страните не могат да осигурят необходимите финансови средства. Необходимо е по-добра информация за административните тежести, и цени стойността на приспособяването. Нито комисията, нито становището не ни казва нещо по въпроса за библиотеките за алгоритми. А, а, това е нещо много важно. Необходима ни е дефиниция. По член 6, за да разбираме по-добре целите, трябва да се обясни разликата между средствата за киберсигурност и инструментите за осигуряване на тази сигурност. Това не е едно и също. Значи трябва да бъдем по-точни, когато е, използваме тези термини, е, защото са необходими различни процедури на национално равнище. По член 9 относно бюджета, господин Чезак е, има съмнения относно член 9.5 за цифрова програма, за да може съвместно управление да се ползва от страните членки според него съществуват тук е рискове за намаляване на средствата в полза на пряко и непряко управление. Но господин Чезък не подкрепя това предложение. Няма гаранция, че тези средства ще бъдат използвани в полза на страните членки. Необходимо е балансирано географско разпределение на средствата, особено това се отнася до новите страни членки – които нямат голямо участие в общите програми. И разпределянето на средствата справедливо не е гарантирано. Господин Чезък предлага да се стимулира синергията и взаимното допълване и критерии за това да бъдат прияти. Това ще осигури по-добро използване на фондовете. Това е мнението на господин Чезък. Той иска да благодари на докладчика за проекто становището и очаква да продължи съвместната работа с него. Председателката благодаря. Господин Локварт от Алден, който не е тук. Нямаме и от зелените, кой да се изкаже. Затова веднага ще дам думата на Европейската комисия. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за своевременната дейност и работата му по това досие. Приветстваме становището на докладчика и това, което чухме днес в тази зала относно значението на програмата цифрова Европа, за е, изграждане на цифров капацитет на Европа и по този начин увеличаване на конкурентоспособността на Европа. Затова радваме се, е, че е, това се посреща с одобрение тук. Сега да кажа нещо във връзка с измененията и това, което току-що чухме – например за разширяването на обхватът за, относно роботиката и а, разпределеното управление. Трябва да а, знаем, че програмата е изградена възоснова на много интензивен и широк диалог между страните членки. Идентифицирали сме областите, където е необходимо по-голям европейски капацитет. Затова сме и формулирали петте цели. Като се има предвид сравнително ограничение бюджет, ако сравним това, което предлагаме като средства и инвестициите в други части на света, трябва да внимаваме да не се разширява прекалено обхватът на програмата извън това, което ние предлагаме. Но важно е също така да бъдат обхванати новите технологии, които дават нови възможности, включително разпределените лекции и блок веригите. Но тук вече има направени предложения в тази област. Разбира се, това е нещо, което ще трябва да обсъдим и по-нататък да видим как ще сътрудничим в тази област по отношение на блок веригите и разпределените лекции особено в светлината на формулираните от нас и предложени цели. По отношение на роботиката, тази област ще бъде обхваната от конкретните цели за изкуствения интелект. Значи трябва по-добре да се изясни какъв ще бъде точно обхватът на програмата. Сега нещо за тези центрове или хабове на иновации – те ще помогнат за изграждането на капацитета, към който се стремим, чрез малки и средни предприятия, бизнесът и публичната администрация в целата, целия Европейски съюз. Подкрепяме и приветстваме създаването на подобни центрове, подобни хабове. В никакъв случай няма да налагаме или да да диктуваме конкретни на начин, по който тези хъбове ще бъдат създадени. Е, стига те да отговарят на е, критериите и да бъдат сравнително независими е, относно своето управление и структура. Може би да кажа и нещичко за бюджета. От ЕКАРЕ беше споменат този въпрос. Трябва да бъдем внимателни, ако се прехвърлят е, средства от е, една програма в друга към програмата Цифрова Европа, в случая, която се управлява централно. Може обстоятелствата да е, са такива, че страните членки да не разполагат със собствени средства за управление на тези програми и за да изпълнят поставените задачи. И в такъв случай може би ще бъде полезно да използваме такива програми, които обхващат цяла Европа и се управляват централно. Благодаря много за свършеното до тук. Благодаря за положителния подход към програмата. Разбира се, готови сме да обсъждаме и по-нататък следващите стъпки, така че можем да приключим работата по това досие колкото може по-бързо. Благодаря. Господин Дантон, искате да кажете нещо. Всъщност, крайният срок за внасяне на измененията е 27 септември по обед. И сега вече можем да преминем към гласуването. Имаме, е, гласуваме по становището за директива за нелоялни търговски практики и отношения между стопански субекти по веригата за доставка на храни. Това е доклад на Марк Тарабела. Започваме веднага да гласуваме. Първо компромисно изменение едно. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Проверяваме компромисно изменение едно електронно. Е, явно е прието. Компромисно изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 143 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Проверяваме 143. Край на гласуването. Отхвърля се. 15 на 12 гласа. Преминаваме към компромис 3. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 166 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 26 за. Против? Изменение 26 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Проверяваме изменение 26. Край на гласуването. Отхвърля се. Преминаваме към изменение 30. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 229 за. Против? Въздържали се? Нека да проверим. Проверяваме 229. Край на гласуването. Приема се. Стой 230 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 258 за. Против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 въздържали се, приема се. Добре, проверяваме 287. Край на гласуването. Приема се. 288 за, против, въздържали се. Не беше ясно. Проверяваме 288. Край на гласуването. Приема се. Изменение 46 за против, въздържали се отхвърля се. Изменение 290 за против, въздържали се приема се. 47 за против, въздържали се отхвърля се. 292 за против, въздържали се, от... проверяваме 292. Край на гласуването. Приема се. Отиваме 293 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. 299 за, против, въздържали се, отхвърля се. 300 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 49 за, против, въздържали се. Не беше ясно. Проверяваме 49. Край на гласуването. Приема се. Изменение 50 за, против, въздържали се. Добре, отново ще проверим, защото не беше ясно. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 1 за, против, въздържали се, отхвърля се. 51 за, против, въздържали се, приема се. Добре, проверяваме изменение 51. Край на гласуването, приема се. Изменение 56 за, за, против, въздържали се, отхвърля се. 54 за, против, въздържали се, приема се. 59 за, против, въздържали се, приема се. 63 за, против, въздържали се, отхвърля се. 67 за, против, въздържали се, отхвърля се. 60, Извинявайте, казва председателката. Компромис 8 не се гласува. Всъщност 69. Гласуваме за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 71. Първата част за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 82. Втората част за, против, въздържали се. Нека да проверим. Изменение 82, втората част. Край на гласуването. Отхвърлено е. 81 за, против, въздържали се. Не е съвсем ясно. Проверяваме с удоволствие 81. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 85. 85. 85 за, против, въздържали се, приема се. 6 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Мисля, че е прието. Край на гласуването. Приема се 16 на 14, 87 за. Всъщност то пада, така че отиваме към изменение 9 за, против, въздържали се, приема се. Окончателно електронно гласуване с целият текст. Край на гласуването. Приема се. 21 гласа за, 6 против, 3 въздържали се. Искате ли да вземете думата, господин Тарабела? Благодаря, благодаря на докладчиците в Сянка, с които работиха много бързо и искам да подчертая ролята на моята асистентка Корали Десиро. Искам да поздравя колегата Александър за добрата работа и съвсем набързо трябва да, се, да има е, становище до 1 октомври мисията е изпълнена. Направихме максималното, което беше възможно, като имаше предвид различните становища. Много благодаря. Това означава, че вече можем да преминем към следващата точка на дневния ни ред, която е становище за представителни искове за защита на колективните исков... интереси на потребителите. Господин Денис Де Йонг е докладчик по становище. Той помоли обаче аз да взема думата вместо него. Докладчика би искал да каже следното, уважаеми колеги. Първо, Бих желал да се извиня за отсъствието си поради а, групови, а, поради проучвателни дни на нашата група. Ще участвам в следващите заседания на докладчиците в Сянка. Колективните искове са проблеми, които са разглеждани от комисията имко редица пъти. Ние се опитваме да намерим правилния баланс. От една страна ние се ужасихме, като видяхме колко беше трудно, а, например, когато които а, разглеждахме Дизелгейт. От друга страна, искаме да избегнем а, искови, искове, които са полезни за адвокатски фирми. Приветствам принципа на предложението на комисията. Балансът е правилен с представителните искове а, изключително важно е, че а, не, стопански организации са включени. Искам да направим така, че минималната хармонизация да бъде ясно формулирана и да се запазят разпоредби, които са още по-полезни за потребителите. Понякога потребителите трябва да чакат години, докато се постигне съдебно решение и докато те докажат, че са страдали много. Следователно предлагам да се започват представителните искове, дори когато не е взето окончателното решение. По този начин ще предотвратим действия на, а, и съдебни искове на съответните компании кампании и всичко това се прави в интерес на потребителите. В тези случаи а, приходите от представителните искове а, може да създаде конфликт на интерес. А, организацията на потребителите може всъщност да получи а, средства след приключването на делото и това, което са малко пари, може да се окажат много пари на други. Авторът смята, че страните трябва да получат компенсайте. Не знам дали може да се приемат а, търговски субекти създадени, комически субекти създадени ад хок нестопански организации може да коригират а, таксите си, да, за да има някакъв полутърговски интерес. Аз много а, ще бъда заинтересован да чуя колегите какво мислят. А, може да постигнем сходни резултати, както в директивата за а, пътниците по железопътните линии. Нека да се опитаме да направим, да изготвим това законодателно становище. Надявам се, че заедно с колегите ще намерим компромис при различни становища. Надявам се на вашето сътрудничество. Благодаря за вниманието. Това бяха думите на докладчика Денис Де Йонг. Сега искам да дам думата докладчиците в сянка за НП. Това е господин Шваб. Yeah, so much, uh, um, vielleicht... Благодаря, госпожо председател. Преди да пристъпя към моето изложение, искам да приветствам с дошли посетителите ни, гостите ни от Баден. Това е много важна тема, не само за економиката на региона, но а, за европейската економика изобщо. Мисля, че е очудващо, че през 2013 година, ако не ме лъжа паметта, комисията, самата комисия, включи редица елементи в собствената си препоръка, които да гарантират това, че тази форма на колективни искове е, няма с нея да се злоупотребява. Да не се окажем с. Е, да не се окаже, че системата е същата като американската с колективните искове. Техните. За тези препоръки от 2013 година или са някакси, някъде са загубили или забравили, но те не са включени, са интегрирани в предложението, а групата на НП смята, че това е необходимо. А като гледаме предложението на господин Де Йонг, ние не смятаме, че това е достатъчно. И искам да е ясно, че Не искаме да се окажем в положение, в което компаниите трябва да заделят повече средства, за да се справят с колективни искове. Така стоят нещата в Штатите. Повече средства се е, хвърлят за колективни искове, отколкото за развойно-изследователска дейност. Е, компаниите трябва да се справят с това затруднение. Тая заплаха от е, необосновани искове срещу тях. И трябва да отделят е, бюджет за това дори. Това не означава, че не трябва изобщо да има а, начин а, засегнати потребители да получават обещетения. обещетение. Групата на НП смята, че правната система на Европейския съюз трябва да бъде такава, че потребители, както и други стопански субекти, да имат средства за, да има средства за защита. Ако са закупили продукт, който е негоден или е проблемен, трябва да има правно основание за, за а, такава обещетение с господин Де Йонг вече говорих в Страсбург. мисля, че ни трябва повече, е, по-подробно да се разпише. Четвърти член по-специално и бих искал по-ясно да са разписани, по-строги да са критериите за допустимите за това, кои лица имат право да се е, ползват с инструмента. Това е нещо, което бе засилено в е, доклада и аз не разбирам, ако не сме, ако не е въведена още а, е, старата система, която се предлагаше преди години, как да преминем към създаването на, на на нова над нея, ако тя още не съществува. защото мрежата за сътрудничество при защита на, на потребителите все още не е развита. После шести член трябва да има индивидуален подход към оценка на обещетенията. Обещетенията трябва да стигат пряко до потребителите. а не, а не някакви организации, които да могат да се създават специално за, за целта. Трето, трябва да се прилага а, принципа губещия плаща. Тоест, ако има един иск, който не е одобрен, а, подателят трябва да поеме разходите. Има нужда и допълнителни, от допълнителни пояснения, финансиране от трети страни, инвестиции не трябва да се позволява и накрая не трябва да има наказателни а, обещетения. Трябва обещетения за конкретните щети или дефекти. Това са основните а, въпроси които ни вълнуват и ще се радвам тези, е, бих искал тези въпроси да се включат и да ги обсъдим с е, докладчика и останалите докладчици в сянка. 22 ноември предстои да се гласува в нашата комисия. Надявам се, че ще има време преди това да се обсъди, защото това е много важно предложение. И има, има загатнати рискове в това предложение. Не би било в услуга на Европа, ако направим положението по-тежко или подобно на, на това в САЩ. Да, Имаме е, две дати разглеждане на измененията на следващото заседание а и после гласуване 22 ноември. Така че има време за разисквания. Социалистите и демократите. Госпожа Розиер, но я, но я виждам. Така че господин Солик от ЕКАРЕ. Благодаря. Аз съм си подготвил е, изказване, но господин Шраб каза всичко, което аз исках да, да кажа. Няма много какво да добавя. Напълно подкрепям това, което той каза. Няколко неща мога да изтъкна. Първо, опитваме се да да прилагаме уеднаквени мерки в различни правни системи обаче. Тоест има един общ подход и е, трябва да сме предпазливи. Защото може да се окаже по-добре е да, да оставим нещата така, както са. Ако ще променяме нещо, мисля, че пети и четвърти член си противоречат. Пети член говори за колективни жалби. Казва се, че те са възможни само на базата на решение на съда. А пък в четвърти член пише, че в двете, двете процедури могат да текат едновременно. Тоест, двете жалби не трябва да са последователни, а могат да бъдат паралелни. Това е нещо, с което трябва да внимаваме. Всички останали коментари се припокриват това, което каза господин Шваб, но ще ги внеса в писмен вид. Благодаря. Благодаря, господин Ван Милденбург. Благодаря, госпожо председател. Както се каза, текста на предложението на комисията става въпрос за милиони потребители по света – заради нарастваща глобализация и цифровизация. Те често се сблъскват с подраеми а, като потребители. Дизелгейт, така наречения, да е един а, много уместен пример. А, потребители навсякъде по света, а, различни правни системи, в това число САЩ, различни форми на защита. Мисля, че комисията е изработила едно добро предложение, което избягва американското положение. Това е важно не само за потребителите, но и за а, търговците. Те трябва да са подготвени и знаят какво да се очаква от тях. Докладчика, господин Де Йонг, в проекта становището си а, засяга редица много важни въпроси. Доказва, че а, мерките за, права, за представителство трябва да са пропорционални. И да, действително, в момента са различни националните системи. У нас, в Холандия, например, е- са допустими колективните искове. Координацията е много важна обаче и искам да видя как това, как ще изглежда това обаче в окончателното предложение. И накрая лицата или организациите, които имат право на достъп до системата. Трябва да се избегнат, да се, предотв... да се... Да не се допускат измами и злоупотреби. Във второто приложение са включени редица законодателни актове. Не съм сигурен че след като приемем предложението на господин Дион, дали няма да се стигне до мерки, които са твърде строги. Например, включена е директива, която се отнася до в списъка, в приложението. Свързани с мерките за сигурност, светителни тела. Не знам дали дали няма други примери, които могат да се включат или, или пък от друга страна да не стигаме твърде далеч. Като ще приемаме становище, като го предадем на водещата на ресорната комисия, не бива, не бива обаче да прекаляваме. Трябва да им дадем становище, което е полезно. Господин Зулу, е, Европа на свободата приеха демокрация. Благодаря. Госпожо председател, говорим за колективни искове и Важно е инструментът да бъде полезен, да има полза от него за потребителя. Мисля, че подхода трябва да бъде минимална хармонизация. Това е правилна стъпка, стъпка в правилната постъпка, за да се избегнат положение, за да се избегне злоупотреба с инструмента. Трябва асоциациите на потребителите да са, да са организациите, които се занимават с колективни искове. За да няма за да вървят нещата гладко. Обаче трябва да има пълна прозрачност на финансите на тия асоциации. Друго нещо, а, за да е полезен инструмент, а, трябва това да е възможно преди а, окончателното произнасяне, произнасяне решение на, на съда. Често пъти съдебният процес много забавя нещата и това би опорочило самото предназначение на, на инструмента. Така е, че трябва се, да, да се осигурява обещетение за потребителите, дори и, и, и преди да се стигне до съдебно решение по някакъв начин. Но разходите, тогава, когато има нанесени щети, трябва да се покриват от онези, които са отговорни за щетите. Така че директивата е, е крачка в правилната посока. Надяваме се да придвижиме нещата бързо, триалог и по-нататък. Та комисията, госпожа а, Родригес. Заповядайте. Благодаря. Госпожо председател, благодаря и на докладчика, и на докладчиците в Сянка за това, че приветстваха нашите предложения. Както знаете, предложение, както, както знаете, комисията би искала преди края на това мандат да се приеме предложението, защото то е от полза за, за потребителите, което го прави много важно. Също подкрепяме проекта доклада, подкрепата. Радваме се на подкрепата, която ни оказвате. И а, баланса между интереса на, на потребителите и търговците. Да. А, искам да ви уверя обаче, че комисията е разгледала внимателно предложението, е, препоръките от 2013 година и в настоящата директива, предложение с директива, а, всъщност а, е, акцента е поставен само на някои от тези условия. Най-важните. И най-често, така че да се покрият най-често възникващите е, случаи. Това е на базата на информация от държавите членки. Няма да навлизам в подробности, но а, с радост ще дам а, в двустранен план, мога да ви да дам повече подробности. А, някой от а, по отношение на някои от критериите, които бяха споменати за определянето на организации, които да имат право а, да да внасят колективни искове. Разбирам вашите тревоги. Те бяха огласени и от, няко... и от държавите членки в съвета. Това е нещо, по което, което обмисляме. А, имаме намерение да въведем една система, където да са налите всички защитни механизми. Защото не ни трябва система, която да, да, да дава възможност за злоупотреба. Значи, редица предпазни мерки сме предвидели. Едното е критериите за определенето на на организации, които имат право. Те трябва да бъдат... Те не могат да бъдат стопански субекти, могат да са неправителствени организации. Да, но разбираме вашите тревоги и сме готови да, да обмислим и други критерии. А по отношение на приложното поле, по-специално приложението и различните законодателни инструменти, които са споменати, които са изразени там. Имаме за цел тук да, да включим всичките възможности за нарушения на законодателството за защита на потребителите, но да стигнем малко по-далеч, като включим и други области на, на, на правото стига в тях да има разпоредби, които да имат отношение към отношенията между а, търговците и потребителите. Всеки документ, който е споменат в а, приложението, има, а, в тях има такива а, отношения. А не мога да цитирам сега на изуст, но със сигурност, с всичко, което сме включили там, съдържа някакви е, нещо по отношение на отношенията между търговци и потребители. Мога обаче в е, двустранно да ви, да ви дам повече е, пояснения. Виждам, че има някои има известна несигурност е, по първи член и държавите членки да имат възможност да, да да следват процедурите си. Целта на това предложение е държавите членки да имат поне една система на колективни искове, която да отговаря на, това изиск, на тези изискване. Ако няма нито една такава, това трябва да се коригира. Но в държави членки, които вече имат система, която да отговаря на изискванията, те могат да запазят и всички други механизми, с които разполагат. Ако имат някакъв механизъм, могат да го запазят, стига да въведат и такъв механизъм, който вече е, който съответства на директивата. Ще спра до тук, госпожо председател, защото имаме време е, да обсъждаме по-обстойно този въпрос. Искам още не само да повторя в заключение – че комисията е готова да, да, да даде всички необходими пояснения. Ако имате въпроси. Благодаря. Срокът за изменения е 26 септември на обед. С това приключваме тази точка от дневния ред. Минаваме към следващата точка от дневния ред – това е <clears throat> разглеждането на изменения и компромисните изменения във връзка с автономно управление на превозни средства в рамките на европейския транспорт. Господин Кон, нашия доклад и господин Данти, ще говори вместо него. Благодаря, госпожо председател. Искам да се извиня от името на господин Кон, който не може да присъства днес, но трябва да ви кажа, че причините му са основателни. Той стана баща преди няколко дни. Едно повод за щастие и повод ни да му изпратим нашите най-добри пожелания на него самия и на новородения му син. Ще прочета изявление, което той искаше да направи във връзка с това досие. Най-напред искам да благодаря на докладчиците в Сянка и на всички колеги за 42 изменения, които са предложили по различни аспекти на доклада на комисията Трен. Тези изменения все още не са били, все още не са обсъдени с докладчиците в Сянка автономния транспорт дава големи възможности за развитие в бъдещето, но трябва да имаме предвид потенциалните опасности и предизвикателства, свързани с него. Затова е не са необходими ясни правни рамки, които да дадат по-голяма сигурност на потребителите на тази нова технология. има няколко важни въпроса. Първо, искаме комисията да осигури достъп до а, данните на, на съответните а, превозни средства, което ще създаде еднакви условия за конкуренция. Комисията също така трябва да може да избира между различни доставчици възоснова на качеството на предлаганите услуги. Трябва също така да се знае какво ще стане с техните данни. Те ще бъдат ли съхранявани? И ако бъдат съхранявани, трябва да бъдат достатъчно защитени от кибератаки. Измененията също засягат правните страни на темата. Особено важно е, когато има злополък и как да се осигурят виновните страни, как да се изплащат за страховките. Необходими са инвестиции в научно-изследователска дейност в областта на изкуствения интелект във връзка с автономното превозни средства. Само по този начин може да осигурим автономни, автономен трафик и свързаност между превозните средства. Необходимо е също така да се положат усилия за увеличаване на доверието на обществеността в този вид транспорт. На 11 октомври ще обсъдим нещата. Ще продължим работа с докладчите в сянка председателката. Поздравявам и аз, господин Кон, с, щастливото събитие в неговото семейство, и господин Стефанек от НП е докладчик в сянка. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчика. Неговият доклад е добра основа за по-нататъчни разговори. Първо въпрос е за отговорността. Тук е необходима по-голяма яснота. Ако искаме автономните, е, автономните провозни средства да станат част от нашия живот. Второ, необходими са международни норми, които трябва да бъдат е, развити, за да се осигури, гарантира сигурността на данните е, и неприкосновеността на личните данни. Трето място трябва да говорим за инфраструктурата. Цифровизацията на инфраструктурата изисква по-нататъчни инвестиции, за да се осигури автоматична мобилност, автоматизирана мобилност. И накрая трябва да се спомене недоверието на европейските граждани към автономните возила. Това е проблем. И необходимо е да се работи за увеличаване на доверието на гражданите към този вид транспорт. Сега е каре. Благодаря, госпожо председател. Радвам се, че повечето, по-голяма част от измененията са приемливи за мен. Подкрепям особено тези изменения, които подчертават предимствата на автономния транспорт и призовават комисията да създаде ясни регулаторни рамки, така че производителите на автоматични превозни средства да може да имат а, правна сигурност при своята работа. Важно е също така да се създадат международни стандарти, както бе споменато. Това е 28-о изданение, внесено от НЕП. Също така важен е въпросът за отговорността. Той е засегнат в 26-то изменение на НЕП. Но със всичко е възможно да се прекали. Някои е, от измененията са такива. Две от тях са направо смехотворни. Десето изменение, например, на социалистите и демократите иска създаване на публични политики, така че автономните превозни средства да не доведат до намаляване на търсенето и използването на, на обществения транспорт. Единайсто изменение, внесено от зелените, говори за трудностите, които създава а, а, деформирането в снабдяването с стоки. А, подобни мисли съществуваха и преди 100 години, когато а, се появиха първите автомобили. Хората са се страхували, че в такъв случай няма да има място за конски, с конска тяга превозни средства. И наистина такива вече не се използват, но независимо от това, автомобилите създад, създадаха много нови възможности, които не, биха, не бихме имали, ако ги нямаше. Тоест не трябва да се страхуваме от новото. И не, това в никакъв случай не трябва да бъдат подкрепени тези изменения от такива като изменения 10, 11 и други подобни. А регламентът за защита на данните е свързан с трудности. Трудностите се приспособи към новите технологии. Защото ако е, се свързан с прекалено много трудности и тежести, новите технологии няма да бъдат привлекателни за инвеститорите. Други сте си забележки ще представя писменно. Благодаря. Председателката, благодаря. А сега от АЛДЕ. Благодаря, госпожо председател. Това е едно добро становище, солидно. Благодаря на докладчика. Благодаря също на нази, които са го приготвили и поздравяваме младия баща. Въпроса с а, подкрепата за автономните вози от страна на потребителите е нещо много важно. Много важна е сигурността, за да се избегнат а, инциденти. А, добре е автономните, автоматичните автомобили да могат да комуникират с останалите е, участници в движението. Много важен е въпросът за личните данни, които трябва да бъдат надежно защитени. Виждам, че този въпрос е засегнат в някои от измененията, които се предлагат. Засяга се и въпросът за отговорността. Трябва да се знае къде се намира съответният водач, каква е неговата отговорност. Тук има и въпроса за комуникацията. Ако има устройство, което записващо устройство в превозното средство, ще бъде по-лесно да се установи чия е вината, ако стане катастрофа. Това ще създаде по-голяма сигурност за потребителите. Автономните превозни средства трябва да се развиват в сътрудничество между страните членки. Можем да се учим взаимно от натрупаният опит. И е, сигурен съм, че тези въпроси ще бъдат разгледани отново и в Транспортната комисия. Господин Сули, който говори преди мен, много ясно подчерта това. А, някои колеги като че ли приемат ни такива бозливи, възприемат бозливи позиции. Това личи от някои от измененията. Автоматичните превозни средства ще бъдат неразделна част от бъдещето на транспорта. Става дума за увеличена ефективност, облегчаване на трафика, намаляване на вредните емисии, даване на по-голям избор – Значи, е, е, автоматичните автомобили е, фактически ще предлагат една услуга. Било в градските градовете, било в селските райони, било в, от една страна в друга. И затова искам да предупредя онези, които внасят такива изменения. Те трябва по-добре да видят възможностите, които автоматичният транспорт дава за развитието на мобилността в Европа. Много важно е това да бъде подчертано. И много важно е ние да пропагандираме тези качества, за да може те да бъдат прияти от потребителите, председателката. Сега господин Леди от Европейската комисия. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за тази дискусия. Много от проблемите, които бяха повдигнати тук, ясно очертават предизвикателствата, пред които сме изправени. Ще бъда кратък. Бяха споменати няколко неща и аз искам да ги спомена. Първо въпросът с отговорността. Няколко души повдигнаха този въпрос. Той е много важен, за да имаме правна сигурност. Какво е положителното тук? В момента имаме правни рамки, които са готови вече и съгласно които можем да решаваме този проблем. Имам предвид директивата за моторните превозни средства – но комисията продължава да работи в рамките на две работни групи за оценка на всички потенциални проблеми, свързани с отговорността. А, също така и в регламента за общата сигурност ще бъде засегнат този въпрос. Ще се направи предложение да има записващи устройства, нещо като черни котии, като черните котии на самолетите, за да се знае ако възникне инцидент, кой е виновен, дали водачата, дали някое друго устройство. Международната стандартизация е също много важна. И комисията възнамерява да разработи повечето от стандарти, те свързани с автоматичните превозни средства. И смятаме, че е много важно това да бъде да, международно усилие, защото тези превозни средства ще пътуват из цяла Европа и много важно е да съществува хармонизиран подход към стандартите и нормите. По отношение на, на данните има няколко възможности. Разглеждаме както Wi-Fi, така и 5G възможностите за комуникиране чрез петата генерация на, на мобилните връзки. Значи, в Европа имаме предимство, имаме система, която вече а, изисква всяко, а, всяко превозно средство да бъде изпитвано преди да бъде пуснато на пазара и това ще допринесе за укрепване на доверието на гражданите на в Европа, защото те ще видят, че сигурността е една от наш, един от нашите приоритети. Необходими са също така и много строги правила, свързани с личните данни. Този въпрос се третира в регламента за защита на данните. Не по-малко е значението на киберсигурността. И в международен контекст работим по създаване на системи за предотвратяване на кибератаките. Много важно е как да бъдат защитени данните в превозното средство от външно проникване. Тук е, ще е, работят няколко различни доставчика и това прави въпроса особено труден. Трябва да се намери равновесие е, между сигурност, т.е. Не, да не може да бъдат хакнати данните, в, да бъде, бъде проникнато в данните, които се съдържат, в, съхраняват в превозното средство, но също така да не бъдат намалявани възможностите за конкуренция. Председателката, благодаря. Ще гласуваме на следващото заседание през октомври. Сега минаваме към последната точка от дневния ред. А тя е разглеждане на проекта доклада за насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги. Кристал Шарлемоза е нашия докладчик. Кристал, имаш думата. Благодаря, госпожа председател. Ще говоря датски. Много благодаря първо общо. Искам да приветствам предложението на комисията за прозрачността е, и това, този проект текст за прозрачността е много важна, особено за справедливостта за бизнес ползвателите. Трябва да регламентираме това. Преди да премина обаче и да ви разкажа какво става, какво, за какво се говори в моя доклад и за измененията, които са внесени, искам да кажа нещо за графика, защото бих желала да бъдем доста амбициозни. Ако можем да направим това, има възможност да се договорим с съвета и да приключим с това досие преди изборите. Това поне е моето намерение. Така че имаме крайен срок за измененията 3 октомври, което означава, че на 6 октомври бих желала да гласуваме в ИМКО. Доста напрегнато. Юри ще гласуват на 22, Итре на 21, Тран на 23 ноември. Те биха искали също така да внесат своите изменения. Идеята е да внесем в пленарната зала колкото е възможно по-бързо този доклад, за да имаме възможност да бъде прият и също така да имаме все пак малко време, ако се наложи, например, трилог. Първо бих желала да разгледаме политическата страна. Онлайн платформите са много полезни за всички нас, потребителите го харесват, когато иска човек да си поръча кола, да отиде в ресторант или да си купи а, звукозапис. А, това означава, че на потребителя се дава повече избор и а, може би и по-ниска цена. Бизнесът използва също така тези платформи и това им дава възможност да стигнат до по-широки групи потребители. Всичко това е добре. Това е част от цифровизацията. Обаче, за да бъдем все пак справедливи и прозрачни, трябва да се въведат някои условия. Европейската комисия в самото си заглавие говори за насърчаване на справедливост и прозрачност. Единственият проблем, големия проблем, който аз виждам е, че справедливостта е предимно в заглавието, докато в останалия текст да говорим и се занимаваме само с прозрачността. Бих желала това да се промени. Имаме изменения 24 и 28 по член 3, които, който урежда условията условията трябва да, всичко трябва да бъде прозрачно и справедливо. Това трябва да бъде включено в правния текст, според мен. Мисли си дали може да изготвя някакъв лист някакъв списък на несправедливи практики, на нелоялни практики, което би било трудно в, една, в един сектор, в който има много много бързи развития, но да включим това в членовете е изключително важно, именно справедливо и пропорционално, съразмерно. За мен това е много важно. Искам да има един балансиран пазар за моите платформи, да можем да докажем на потребителите, че това са полезни платформи и по-малките е, бизнес ползватели да се възползват от това. На трето място трябва да видим прозрачност и пазара в развитие. Има много примери, които виждаме. Например, използването на онлайн платформа, когато е, е, се взима кола под найем на курорт, например, платформата сама по себе си предлага застраховка пряко на потребители и това води до объркване. Така че за бизнес ползватели, за тези, които вземат коли под найем, може би това да бъде също така объркващо. Необходимо е яснота. Трябва да знаем какви са условията за продукта, който се предоставя. И аз това съм въвела с изменение 38 в член 5а. Важно е също така за предприемачите, които използват тези платформи, да направят а, своите услуги достъпни с пълно познаване на пазарните канали. Необходимо е да се знае какви канали на разпространение се използват, откъде ще дойдат а, стоките. Това е в измененията към член 3. Има един друг аспект, който е свързан с това как се вземат решения, които да бъдат справедливи. Ако има, да кажем, една компания, която продава стоки или услуги на онлайн платформа, ситуацията е такава, че не сте задължени да купите продуктите на тази компания. Ако имате онлайн платформа, важно е да се направи така, че потребителите и бизнеса да има истинска възможност да направи избор. И това трябва да стане стандартна процедура. И това се урежда в член 6, а моето изменение към него е номер 39. Един друг проблем. За мен беше трудно да реша как да подходя към него. Ще се опитам да обясня. Знаем, че има някои онлайн платформи, които предвид данните, с които те разполагат, за бизнеса, съответните бизнес ползватели да продадат продукцията си, те знаят какво се продава добре и компанията също така обмисля дали да не а, предложи същите стоки и услуги. Това не може напълно да бъде забранено, даже не знам дали е а, разрешено да се забранява такава практика, но за компания, която използва онлайн програма, трябва да има възможност да каже, да даде отговор да или не, дали данните да бъдат използвани от трета страна. Това е нещо като дискусия стил Амазон – това е, а, беше споменато миналата седмица от комисара по конкуренцията, именно, че трябва да разгледаме тези неща много по-внимателно. Тук има една услуга, а, с двойна цел предоставяне на данни и също така предоставяне на услуги. Тук трябва да имаме някакви правила за това какво правим. Достъп, например, на трети страни. Тук не са частни данни, лични данни. И това обаче би трябвало да бъде възможно само ако компанията, коя, чиято платформа използваме, е дала а, съгласието си. Това е член 7, моето изменение 41. Е набързо споменавам, говоря за това, което каза Комисията за управлението на системата, предоставяне на посредничество. Мисля, че това е отлична възможност за да стане ясно каква е договорната система, в която, с която се работи, трябва да разберем, че посредничеството, медиацията се прави добросъвестно, не се затваря да кажем, някакво предприятие или някаква платформа, само защото е имало някакви оплаквания. И двете страни, големи и малки компании, трябва да действат добросъвестно. Това не трябва да бъде само на думи. В моето изменение 34 на член 10 трябва да се разгледат тези неща. Комисията говори също така за обсерватория на платформите, за да се види дали това може да се направи а, онлайн. Идеята е толкова добра, че Европейския парламент трябва да може да се произнесе за тази обсерватория. И тогава комисията може да приключи работата на тази а, работна група. Доброто нещо за тази обсерватория е, че това ще е една сфера, която ще се развива непрекъснато. Може би ще искаме да се отървем от тях, но може би след 6 месеци ще изчезнат а, тези практики, но ще се появят, може би, и други. Ние трябва да имаме някой, който да знае кога трябва да се намесим. Тази обсерватория е отлична идея. Има редица са идеи как може тя да бъде а, включена. Това е един член на 48 и 38. Всички държави членки трябва да установят един орган, за да, за да се направи така, че във всяка държава членка да се работи. Член 12, мое изменение 46. Някой може би се пита защо не, запита, не споменах изобщо член 8, клаузата за равенство. Имаше много обсъждания. Аз не засегнах този въпрос, защото не искам да внасям изменения към предложението на комисията. Би трябвало да бъде възможно държавите членки да излязат с забрана някои клаузи, ако да кажем хотели предлагат хотелски стаи чрез платформата, чрез платформа, те не трябва да а, дава да предлагат по-ефтини стаи някъде друга, да не в тяхната веб страница. Това трябва да е някаква клауза, която трябва да обмислим, но не може да имаме европейска забрана по това. Мисля, че предложението на комисията е добро, но може би трябва да изчакаме няколко години, за да имаме правен субект, който да работи по подобни реалности реалности. Споделям предложението на комисията, че тук трябва да пипаме леко общото предложение. Това е сравнително нова сфера, която се опитваме да регламентираме и това трябва да се направи внимателно и предпазливо. Важно обаче наистина да регламентираме, защото има компании, които се набъркват във всякакви проблеми и трябва да им помогнем. И най-последната точка, която беше обсъждана най-много, беше прозрачността в иерархичния ред. Искам обаче да видя прозрачност да отиде малко, да отиде по-нататък от това, което предлага комисията. Мисля, че трябва да има възможност да се прилагат критерии, за да може да има ранжиране на съответните проблеми. Трябва да има пояснение и даване на аргументи за това какви параметри трябва да се използват, за да може да има ранжиране, иерархия. Един не а, блестящ пример, но това ми е хрумва. Ако, например, предлагате хотелска стая чрез онлайн платформа, параметрите трябва да бъдат така прозрачни, така че ако искате да използват, да изградите нов хотел на базата на тези параметри, ще очаквате че до хотела ще се окаже в позиция Хикс, Y или Z. Нещата трябва да бъдат много ясно обяснени и да бъде мотивирано защо точно там. А, имам някъде около 50 изменения. Сигурна съм, че ще има и повече изменения, ако са добри с удоволствие ще ги разгледам, защото искам да постигнем добър и балансиран текст. Това е много интересна работа и мисля, че е крайно време да се занимаем с регламентирането на онлайн платформите, защото те имат много голямо влияние върху нашия живот, не само върху потребителите, но и бизнеса. Говорим за справедливостта, за единия пазар, цифровизацията и тогава се надявам, че ще можем да работим заедно и за бъдеще искаме да имаме добър и добре функциониращ единен пазар. За НП е господин Живер, докладчик в Сянка, но той не е тук. За Андреас, имаш думата. Извинявам се, че говоря отново от името на колегата. Днес това е моята роля. Той ми даде една бележка, която трябва да прочета от негово име. Първо, искам да благодаря на Кристал Шадемолс за отличния проект, за отличното предложение проекто доклад. Филип Шовер подкрепя, разбира се, позицията на колегата Шадо, Малс. Въпреки това, НП поставя въпрос, че всичките предложения, които визират платформите не решават проблеми на съществуващата ситуация, а по-скоро предлагат подход отрасъл по отрасъл, а не предлагат една платформа. Въпреки това, Филип Шабер приветства предложението на комисията, което според който той е разгледал а, в доклада по собствена инициатива, но съжалява, че това предложение не е достатъчно амбициозно. Трябва да защитаваме по-добре платформите от гигантите и трябва също така да се ограничи възможния ефект на блокиране и да трябва да се обсъди как да се подобри предложението на Европейската комисия. По отношение на това, което се случва в другите сектори, например като храненето, мерките имат някои ограничения. Трябва да се предложи един списък. Филип Жовер предлага това и ще бъде удоволствие за нас да работим по-нататък с госпожа Шатълмосе и, с, и да, да се постигнат предложения, които разглеждат по по-точно и по-прецизно проблемите, с които се сблъскваме в европейския пазар. Председателката благодаря за ЕКРЕ. Дан Далтън, който ме помоли да прочета нещо от негово име. Дан благодари за, на докладчицата за проекто Становището, което е полезна отправна точка за нашата платформа. Смята, че е много важно, че ние се занимаваме с, с проблемите на бизнес към бизнес, а не бизнес потребител. Баланс на силите трябва да бъде справедлив. Имаме предложение Омнибус, обсъждане на което той ще бъде докладчик, някои от, е, отношения са включени, особено подобряването на прозрачността, около които потребителя взаимодейства по платформите и по представенето на информация. Според Дан е много важно да се направи така, че двете предложения да не са ненужни. Информацията трябва да бъде а, приспособена на публиката. И аз мисля, че сегашното законодателство е свързано с колективните искове. Да, не е убеден в потребността от тази разпоредба. А, гаранциите би трябвало също така да се включат и в този регламент. Дан би желал да избегне ситуации, ситуации при които се застрашава поверителността на бизнес ползвателите. Когато показвате съставките в една бутилка с кетчуп, вие всъщност не давате рецептата и също така трябва да се насърчи съществуването на единен цифров пазар. Дан с удоволствие ще работи с всички. И така, за Алте, Дида Харанцова, но господин Селимович ще вземе думата от нейно име. Благодаря, госпожо председател. Дипте се извинява, че е възпрепятствана лично да говори, така че тя ми е предоставила своите бележки. Тя приветства доклада и разбирането на докладчика, че това е хоризонтален регламент, който почива на принципа на прозрачност, но също и принципа на, на договорните ангажименти. Ако комисията смята, че има допълнителни е, законодателни актове за конкретни отрасли, те сигурно ще го предложат. Но това предложение е достатъчно в този си вид. Искам да подчертая, че тя, тя е изразила някои тревоги, но, но те не трябва да се считат за, за отхвърляне на цялостния доклад. Не мисля, че е правилно в правил, правен текст да се включват политически а, становища. Призваването за допълнително законодателство, трето изменение, дори да се казва когато и ако, това вече е политическо послание. Също 23-то изменение се говори за това кой е работодател. Това не е нещо, което този регламент а, трябва да определя и не може да го определи. Това е политическо становище, политическо послание, което не води никакви практически резултати. По трети член а, съмняваме се доколко е необходим административния период за а, изменения. По други изменения освен тези, които са необходими за поправни а, причини, е необходимо да има възможност за бърза реакция. Така че трябва а, да се приеме този а, срок за оповестяване. По трети член Алда смята, че текста на един договор трябва да бъде а, прост и разбираем. А не да се казва да е недвусмислен, защото думата недвусмислен сама по себе си е двусмислена. Четвърти член. Бихме искали да се разгледат отделни случаи тук и да се види какъв е обемът благодарение на, на преработената директива AVMS и скоро за авторското право, бройките ще нарастват все повече. Реалният бизнес ще настоява за втората стъпка, която се описва в текста и платформите трябва да са в състояние незабавно да предоставят тази информация 5А и 6 да трябва допълнително да разгледа допълнителните съпътстващите услуги. За сега обаче няма да се произнасяме по този въпрос. Седми член. Въпрос дали това е изменение според докладчика за оповестяването на информация трябва да бъде нещо, което да се бъде включено по подразбирана част от общите условия или нещо, което да може факултативно да се включва. Десети член. Приветстваме подхода на докладчика, но бихме искали 50%. По 50% не бива обаче да забравяме, че понякога а, използват повече а, информация, отколкото а, платформата. при е, туристически агенции и е, авиокомпании не е ясно доколко платформата е по, по подход. Следващата точка подкрепяме колективните искове. По другите, е, по другите части от текста за сега не можем да коментираме, но ще участваме в разискването. Какво обаче бихме искали е, да знаем? А, какво мисли комисията въпроса за така наречената обсерватория или наблюдаващ орган? Вярвам обаче, че ще успеем да достигнем до компромис на базата на това, което изредих. Благодаря. Зелените сега имат думата. Докладчика Сянка, благодаря. Благодаря първо на докладчика за чудесния доклад. Смятам, че това е важен законодателен акт и трябва да се опитаме да го приемем максимално скоро. Съгласна съм с това, което каза господин Долтън, че трябва да осигурим приемственост и съгласуваност между този законодателен акт и, и други свързани с потребителите потребителите, частните потребители трябва да се радват на точно толкова или повече, но не по-малко прозрачност, колкото а, стопанските субекти. Например, в случаите на блокирани а, профили и акаунти, това е нещо, което трябва да засегне и стопанските субекти. Това е само един пример. Мисля, че трябва да се поработи повече по определенията, за да са ясни и смислени. Това е предложение, което засяга отношенията между стопански субекти и платформи или отношенията между стопански субекти, но няма нужда това само да го повтаряме, защото по такъв начин може случайно да, да изключим някакво положение, което не искаме да изключваме в дефиницията на платформа е необходимо условие да предоставят на бизнес, плат, бизнес платформ, на бизнес партньори услугите си. Това изключва много видове платформи. А, такива, които са свързани с други платформи или с потребителите, както и а, отношения между отделни стопенски, стопенски субекти, а не това е намерението. После определението на потребители на корпоративни вебсайтове, Това включва всякакво лице, физическо или юридическо, но само тогава, когато те предоставят стоки или услуги на, на а, потребителите. Например, аз като имам сайт, като политик, аз използвам този сайт във връзка с а, моята професия, но не предоставям услуги на потребителите така че няма да имам достъп до критериите за класиране. Не мисля, че това е добре обмислено. Също в, определя, в определението на класиране или подреждане а, там се говори за търсачки и системи за индексиране. Като цяло обаче е, тър, търсачките не правят такава разлика. Те не правят един вид индексиране за потребители и друг вид за останалите. Мисля, че тая разлика между стопански субекти и потребители, които се прави в определенията, не е достатъчно ясна и категорична и може с това да се стигне до, до осложнения. Смятам, че а, разпоредбите за класирането по отношение на търсачките са полезни, но противно на това, което каза господин Долтън, защитата на, стопанска, на търговската тайна, това вече се предвижда в четвърти член. Пети член въвежда някои задължения за прозрачност при класирането и в последния параграф се казва при изпълнение на тези изисквания платформите няма да са задължени да разкриват а, търговски тайни по директивата за а, търговските тайни. Насърчавам ви да прочетете от там определението, където се казва търговска тайна е нещо, което платформата се опитва да запази в тайна и ако стане публично достояние, би причинило финансови щети за платформата. Например, информацията, че понижават класацията, класирането на всичко, което би им било конкурентна стока. Ето. Та, дефиницията на търговска тайна по директивата за търговските тайни би направил пети член а, тук напълно безсмислен, така че а, по това има нужда да се поработи повече. Да, разбирам, че платформите не искат да си разкриват алгоритмите. Не мисля, че обаче, че това ще се изисква от тях по този член. Трябва обаче също да се уверим, че информацията, която се разкрива по отношение на класирането е от полза за стопанските субекти. Та можем да помислим а, за други начини за предоставяне на информация, като например статистически данни за за резултатите от търсения в търсачки. Мисля, че трябва да не забравяме, че макар и този законодателен акт, в общи линии се опитва да регулира едно положение, в което платформите са доста големи, а стопанските потребители, бизнес потребителите са малки. Съгласна съм с докладчика, че трябва да се включат критерии за справедливо полза на система, на системата. По отношение на медиацията, да, съгласен съм, че трябва да има някои предпазни механизми. Но по осми член на ограниченията предоставянето на альтернативни средства, мисля, че трябва да се укрепи този, този текст, тази разпоредба. Но ако въвеждаме нещо повече, е, трябва да не само да изискваме прозрачност, но и пропорционалност, например. Мисля, че онлайн платформите като цяло трябва да извършват дейността си, като предоставят услуга на а, стопански субекти и физически лица. И а, тези стопански субекти не бива да, са, да, да имат привилегирован статут. И също платформите не трябва да имат възможност да приоритизират собствените си продукти и услуги, защото това вече е реклама. Съгласна съм с много от идеите на докладчика и аз ще изпратя някои пояснения, някои най-вече в определенията, така че да няма, да няма а, разминаване между предложенията за потребителите и това предложение. Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя докладчика. Съгласна съм а, с много от неговите постановки. Когато говорим за регулирането на онлайн платформите, много важно е да определим приложното поле. Което се, защото при различните типове платформи то ще бъде различно. Днес предоставянето на услуги не осигурява а, договор, условия за договорни отношения с конвенционалните системи за разплащане. Затова според мен трябва да разгледаме тези критерии. Защото не става дума само за сключването на договорите между доставчика и получателя на услугата. При някои платформи това е възможно. други платформи обаче а, а, такива възможности не съществуват. Обаче, а, ако не уточним нещата, може някои от тях да останат извън а, приложното поле на, регла, на регламента. Необходимо е да се бъдат разработени съответните системи. Необходима е по-голяма прозрачност. Това се отнася конкретно за, по-конкретно за параметрите. А, дали става дума, например, за научно-изследователска дейност и за какъв вид научно-изследователска дейност, как да се гарантира поверителността, когато тя е необходима. За да се спомогне а, на фирмите да отговорят на съответните критерии. Тези критерии не трябва в никакъв случай да бъдат дискриминационни и да бъдат в полза на едни за, и в ущърп на други. ако се изключи възможността за предоставяне на услуги на по-ниска цена извън съответните платформи, когато това е възможно, не трябва да се съгласяваме системата да бъде променена така, че да се отнеме на потребителите тази възможност. И накрая, в пазара онлайн, който непрекъснато се, той непрекъснато се развива. И обработката на данните става все по, играе все по-голяма роля. Съответните приложения трябва да съхраняват данните, за да могат в бъдеще да ги предоставят на онези, с които ще предлагат съвместни услуги. По този начин ще се подобри целият спектър на а, услугите онлайн. Благодаря, госпожо председател. А сега ще говоря от мое собствено име за първи път. А, днес след обед говоря от мое име, а не за сметка на някой друг. Много се радвам, че колегите от движението 5 звезди говорят за прозрачност. Защото това много в голяма степен въжи за тяхната партия, която става дума за контролът на политиката в Италия. Но шегата на страна. Трябва да кажа, че моята група подкрепя това предложение на комисията. Радваме се, че в крайна сметка стигаме до подробностите, до същината на тази важна тема и за отговорността на онлайн платформите. Платформите дават огромни възможности в рамките на единия цифров пазар. Но ни е необходима регулаторна система, която да се справи с съществуващата асиметрия, с съществуващата различия между относителната тежест на платформите и е, фирмите, които работят с тях. Като погледнем това предложение, трябва да намалим зависимостта на малките фирми от големите платформи. Бих искал да поздравя Кристал Мозен, защото тя поставя едно много добро начало на работата в тази област. Ние ще внесем необходимите, според нас, изменения. Всички групи трябва да направят това. Това е едно чудесно начало за усъвършенстване на предложението на комисията. Искам да подкрепя онези, които призоваха към прозрачност. Може би може да се справя на две-три пункта, които ще бъдат засегнати в измененията. Когато аз бях докладчик по доклад по собствена инициатива за колаборативната економика, стана дума за подреждането, за класирането. А това е въпрос, който беше засегнат няколко доклада на парламента. А, и а, той тук е, се, се засяга в член 5. Прозрачността е а, много важен въпрос. Необходимо е също така да имаме преносими данни. Така че а, всяка фирма да може да знае точно как се използват и как се обработват нейните данни операторите трябва да могат да прехвърлят информацията от една платформа в друга. Защото става дума за информация натрупвана с години, което фирмите трябва да могат да взимат и пренасят от една платформа към друга. Това ще помогне на конкуренцията когато една платформа вече си е извоювала добро име, трябва да може да се използват натрупаните данни. Необходимо е също така клаузите, които осигуряват паритет, да бъдат уеднаквени. Мисля, че изменението в тази насока е много важно. Накрая искам да подкрепя предложението, направено от госпожа Шарл Демозе, по отношение на графика и сроковете. Трябва да направим колкото е възможно да приключим а, и внесем а, този документ а, в съвета още през, по времето на мандата на този парламент. Благодаря на Кристал за а, нейната работа. Много важно е да запазим конкурентоспособността на единния пазар. Благодаря. Сега Европейската комисия. Yes, thank you, and good afternoon, everybody. Many thanks also to Mrs. Haldemose and all the, all the members that spoke. Uh, every... Благодаря на госпожа Шардемозе, благодаря на онези, които участваха в тази дискусия. Подкрепям вашият амбициозен график. В Съветът очаква да обсъжда този въпрос в края на ноември, колкото по-скоро той бъде внесен в пленарно заседание, за да, да можем след това да обсъдим нещата на триалог преди лятото. Трябва да бъдем внимателни как решаваме този въпрос. Защото бизнес потребителите ценят възможностите, които платформите им дават. Разбира се, има и проблеми. Но не трябва да забравяме огромните предимства на тези платформи за потребителите. Борим се за равнопоставеност, за честност, за прозрачност – Като споменаваме непрекъснато прозрачността, това е може би е вид а, а, инструмент за маркетинга. защото ако не сме достатъчно прозрачни, не даваме възможност на на засегнатите да знаят точно защо действаме по един или друг начин. Бяха споменати няколко изменения, свързани с потребителите. правата на потребителите трябва да бъдат разписани в съответен закон. Представителката на зелените каза, че когато става дума за транзакции между бизнес субекти или между бизнес и други потребители, те имат специфика, която трябва да бъде включена. Има съществува и известен дисбаланс Значи трябва да вземем предвид спецификата на транзакциите между бизнес, платформа, потребител, бизнес, потребител и бизнес спрямо бизнес. Разбира се, в повечето случаи, когато е, става дума за голяма платформа и по-малки потребители, нещата са ясни, но в много случаи нещата не са толкова ясни, кой е, е, разполага с по-голями, по-голями пазарни възможности. Започнахме заседанието на, 37, на 27 септември на ще започне заседанието на групата експерти. Защо решихме да действаме така? Разбира се, можем да, можехме да действаме направо чрез регламента. Но възпрехме този подход, който се приветства от много от, от страните членки, от депутати. Защото това е един реалистичен подход. Обедени сме, че е необходимо да се проведат повече изследвания и повече анализи на економиката на платформите. Когато този регламент се прилага, това ще бъде резултата от едногодишната ни работа. Господин Долтън спомена за колективните искове. А, това е главният механизъм за прилагане. А, той а, дава възможност а, за а, искове а, спрямо платформата в Европейския съд. А, по този начин ще се преодолее а, а, е, страхът на някои потребители. Това е много важно. Както много от вас казаха, трябва необходимо е да се намери необходимия баланс. Не е необходимо само да предлагаме готови алгорит, алгоритми. Необходима е минимална прозрачност, която да даде възможност на бизнес потребителите да знаят какво става с а, а, а, работата с тези платформи. Ако обичате да приключвате, защото вече натвърлихме времето, което, работно време на преводачите. Благодаря. Председателката благодаря. Искам да благодаря на преводачите за това, че ни дадоха повече време. А сега ще дам думата на, за последни заключителни думи на господа Шарбемози. Informed that I had to speak in, in English, so I will do that. Well, uh, thank you, colleagues, for your comments uh, to my report. Uh,